The President of Ireland. Президентът на Ирландия. Warte, denn hier meine Papier. Meine Damen und Herren. Госпожи и господа, моля, заемете местата си. There is your headphone on the right. Meine Damen und Herren, es wäre eine große Ehre, den Präsidenten der Дами и господа, за мен е изключителна чест и удоволствие да поздравя с добре дошъл президента на Република Ирландия, господин Майкъл Хигинс. Господин Хигинс, добре дошъл в Европейския парламент. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Higgins wird... Äh, Скъпи колеги, господин Хигинс ще ни отправи тържествено обращение. Преди това обаче бих искал да заявя, че за мен е изключително удоволствие да приветствам с добре дошли великият херцог Гийом и неговата съпруга. Добре дошли! Добре дошли в тържествената ложа! freue mich ebenso, dass neben Ihnen auf der Tribüne die... Също така, бих искал да изразя удоволствието си и от присъствието на госпожа Хигинс, съпругата на президента Хигинс. Добре дошла, госпожо, в тържествената ложа на Европейския парламент. Е Дами и господа, сега давам думата на президента на Република Ирландия, господин Майкъл Хигинс. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, комисар Куин, за мен е удоволствие и аз ви отправям сърдечна благодарност за предоставената ми възможност да се обърна към вас днес това събрание на представители, избрани демократично от гражданите на 27-те, а скоро 28-те държави членки на Европейския съюз. Позволете ми да ви благодаря отново. Президентът повтаря на английски язик онова, което току-що каза на ирландски и продължава на английски язик. Обръщам се към вас като президент на Ирландия. Един остров, който винаги е бил свързан с Европа. Една страна, която винаги е гледала навън. Един народ с силни връзки с културите, с познанието на Европа, цялото им многообразие от древни времената до днес. Един народ, който цени своето призвание през вековете до ден днешен, когато Ирландия за седми път е ротационен председател на съвета на министрите а от вече 40 години членува в Европейския съюз. Дали това се дължи е, на древната ни келтска традиция, на непрекъснатата ни връзка с знанието, с науката в Европа? Дали това се дължи на привързаността си към съвременна Европа? Ние винаги сме били верни на нея. Европа винаги е присъствала в нашия дух, в нашата душа. На нашия келски език митовете на Европа винаги са присъствали, винаги са ни говорили и новите ни драматурзи припомнят гръцката и римската митология, която за пръв път се разпространява в онези килийни училища в страната ни, преподаващи народния език. Ирландският език винаги е бил повлияван от европейската митология, особено от митологията на изгнанието, на пътуването по море, на Омир – нашата литература, винаги сме хранили уважение към културното многообразие, което се крепи на общата митология. Обаче ирландците се стремят да направят своя най-голям принос към Европа по следния начин. През юли 1950 г. тогавашният министър-председател на Ирландия Костело, наред с а, ирландския външен министър и по-късно носител а, а, на Нобелова награда а, за мир, се отправят към официално честване на 1400-та годишнина на Колумбани, един от светците покровители на Ирландия, който създава първите училища, първите монастири в страната ли и навсякъде в Европа, от Северна Ирландия и до Бобио, където той намира смъртта си. И в духа на гражданската отговорност ние се стремим да дадем на двете думи европейски и съюз усещането за реализация, за постигнато въжделение. И именно сега, по време на годината на гражданите. Но още няколко думи за онази среща през 1950 година. Както и много а, днешни срещи на върха, същинският дневен ред на тази среща не бе обявен. About that meeting in Luxembourg, July 1950,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 Първоначално се твърди, че това е религиозна а, а, среща. В край на краищата папски анунци а, във Франция тогава, монсеньор Ронкали, а, по-късно а, папа Йоан 23 присъства, както и епископа а, на Бобио. А, но ние а, знаем от изследванията а, на а, а, Маргарита Дюба, а, а, философ и лексикограф а, в Сорбоната, а, че срещата всъщност е имала друга цел – да даде среща на Робер Шуман, тогава външен министр на Франция, с негови самишленици от други е, европейски страни, които с жив интерес очакват да чуят от него повече за великата му идея за обединяването на Европа. Шуман добре познава традицията на, на ирландския светец, скитник, покровител на всички онези, които се стремят да изградят на Европа. Това казва Шуман за светеца. И всички следващи срещи, на които присъства, впрочем, и, и Жан Моне, стремежът е да се преодолее близкото, трагично минало. Но не бива да забравяме, че още тогава се отдава признание на огромното духовно и нравствено наследство на е, европейската е, култура. Тъй като бащите и основатели се стремят не само да заменят войната с мир, нещо далеч по-важно, да създадат е, представа за народите на Европа, подали си ръка да изградят един нов свят. И това не е абстрактен градеж. Става въпрос за нещо практично и разумно, основано на паметта и на опит общността, вдъхновено от сърцето. Едно единение на економиката и морала. И все пак, това въжделение и постиженията на бащите основатели на е, Европейския е, съюз не можем днес като наследство да вземаме зададено. Днес гражданите на Европа са заплашени от един несъстоятелен стремеж към загърване на хармонията, на социалната сплотеност, на демократичната отговорност. Е, един преход към вземане на решения без тях – зад гърба ми, зад гърба им. И тези черни облаци са надвиснали на Европа, която на времето, осенена от далеч по-голяма надежда, е, реши да възприеме за свой химн одата на радостта е, на Шилер е, в знаменитото музикално оформление на Лудвиг Ван Бетовен от деветата му симфония. Парламентите в това отношение имат значение, имали са и трябва да продължат да го имат. Векове стремеж на европейските граждани да получат правото на глас е въплатен в днешните законодателни събрания. И именно към парламентите гражданите гледат с надежда за отговорност и отчетност. И ако националните парламенти, ако Европейският парламент загубят тази своя способност да се отчитат пред гражданите си, откъде ще я намерят те? Има ли альтернатива, която да удовлетвори това, този стремеж към демокрация основана на, на дискусията. Според мен няма альтернатива. Но според мен парламентът е, трябва да се основава на, на интелектуалното наследство, на многообразието, на съвременните е, дирения на, на учените. И то по един плуралистичен начин. Аз си давам сметка, днес, по време на годината на гражданина, че вие, като членове на парламента, вие сте избраният елемент на Европейския съюз, избрани от различни електорати по време на няколко дена. И аз ви желая успех в цялата ви законодателна работа, във всичките ви начинания, наред с останалите институции – е, е, на Съюза и най-вече в разговора ви с гражданите на Европа, които са ви избрали. Те се осланят на вас, когато отиват пред урните и законно очакват вие да откликнете на техните потребности. Аз е, приветствам растящите правомощия на Европейския парламент е, в резултат от е, Лисабонския договор, например, във връзка с многогодишния е, бюджетен процес. На времето, когато посетих Европейския парламент за първ път през 1996 година като председател на, на съвета на министри на културите, той нямаше такива правомощи. И аз от все сърце ви желая успех в упражняването на тази отговорност от името на гражданите на Европа. Но как бащите основатели на Европейския съюз биха откликнали на днешните обстоятелства, в които се намираме. Ние знаем колко упорито институциите, в това число вашата, работят за преодоляване на най-тежката економическа криза, пред която е изправен Съюза от самото си основаване. Знаем как те се стремят да постигнат съответствие между бързодействието на, на своите решения и яростта на нашествието на економическата криза, понякога от страна на източници, които не подлежат на отговорност. Вие знаем, ние знаем, че европейските граждани днес а, а, страдат от а, последиците, от действията на органи като рейтинговите агенции, които за разлика от парламентите просто не носят отговорност пред тях. Много от нашите граждани а, гледат на днешната а, а, криза а, като на най-тежкото изпитание в живота си, а реакцията на нея като непоследователна, като понякога забавена, като недостатъчно солидарна с тяхното страдание. Европейските граждани са склонни да мислят, че общо взето економическия дискурс от последните години е воден от технократски съображения – Например, от сметки, е, които са напълно абстрактни, които не се крепят на същинските проблеми, като например безработицата. Технократски съображения, водени най-вече от въздействието на една или друга мярка върху спекулативните финансови пазари, вместо да бъдат вдъхновявани от съпричастност, от съучастие от стремежа да се помогне на, на гражданите в тяхното изпитание, които в край на краищата са основата на Съюза и от които Съюзът черпи своята легитимност, своя, своята солидност. Изправихи се лице в лице с предизвикателствата, пред които е изправена днес, особено що се отнася до безработицата, Европа не може да си позволи да се осланя единствено на е, един е, хегемонистичен економически е, модел – който загърбва всякаква альтернатива. Не можем безкритично да приемаме единствено една механистична економическа теория, чието постулати са ограничени и от интелектуална гледна точка съмнителни и до голяма степен безотносителни към социалните последици. Напротив, ние не можем да си позволим да определяме Европейския съюз единствено като економическо пространство на конкуренция, на съперничество между слабите и силните. Край на краща, честваме годината на гражданите и следователно трябва да се вдъхновим от солидарност, от стремежа към сплотеност, да градим един съюз, който се стреми към мир, благоденствие, социално приобщаване и справедливост и то по един устойчив начин. И това предизвикателство е сериозно. Не на последно място, поради това, че ако се провалим в тази задача, ще навлезем в по-сериозна криза за Съюза, по-тежка от економическата, криза на легитимността, защото Съюзът в края на краищата почива на ценности, зачитане на личното достоинство, свободата, равенството, за върховенството на закона, правата на човека. И Съюзът черпи своята легитимност от подкрепата на своите граждани. Тази връзка с гражданите, с тяхната вяра, че Европейският съюз е от и за тях. Това е от съществено значение. Без тази увереност на гражданите ние ще се носим без посока по течението. И днес Гражданите се нуждаят да им вдъхнем довере, увереност, че Съюзът ще отговори на техните очаквания, ще оправдае тяхната вяра. Преди много години Жак Делор каза Европа се нуждае от душа, Днес можем да кажем същото със същата сила. Не бива да забравяме, че сме наследници на изключително важни европейски ценности. Древногръцката демокрация, римското право, юдеохристиянската традиция, реформацията, просвещението, великата демократична революция, начената във Франция. Европа е повече от економическо пространство на економическо съперничество – Европа е повече от пространство, в което от нашите граждани се иска да отдадат живота си в служба на един абстрактен социално-економически модел, чието основни постулати те не могат да поставят под съмнение, нито да гласуват за или е, против гледайки напред към бъдещето, ние трябва да черпим сила от фундаменталните ценности на Съюза, а именно сплотеност и солидарност между държавите членки, между гражданите на нашия съюз и между Европейския съюз и останалата част от света. Трябва да работим заедно, за да изградим едно по-добро бъдеще. Както също на времето каза Жак Далор, прочим коментирайки днешната криза, Европа не се нуждае просто от огнеборци, Европа се нуждае от архитекти. И първото голямо изпитание е да върнем Европа обратно към устойчивата, достойна заетост, като залог за истински растеж. Няма нищо по-подронващо устоите на обществото и на, на личността от трайната безработица, особено сред младите. Днес 26 милиона души в Съюза са без работа, 115 милиона са изложени на риск от бедност и социална изолация. Не можем да си позволим това да продължава. Ирландските председателства винаги са черпили от духа на договорите. А сегашното ирландско председателство е поставило създаването на работни места на челно място в своята програма. Европейският съюз е постигнал съгласие, че безработицата е най-важното ни социално предизвикателство и на срещата на върха по социалните въпроси миналия месец, господин председателю, правилно бе отправено предупреждението за това колко опасно е разпространението на безработицата и бедността в Съюза. Приветствам споразумението за инициативата за заетост сред младежите и последващите предложения на комисията. Това е спешно. Приветствам и споразумението за младежката гаранция, според което всички хора на възраст до 25 години ще имат качествени предложения за работа, образование, възможности за стаж и обучение, само 4 месеца след като са били безработни. Но се нуждаем и от повече. Нуждаем се от това жените да участват в пазара на труда като равни, по-старите работници да не бъдат изтласквани. Онези, които дълго са били безработни, да намерят място на пазара на труда. Но преди всичко всичко трябва да гарантираме на всички европейски граждани, защото загубата на работа да не води до изолация от културното пространство на обществото. Трябва също да преценим как да стимулираме хората да създават работни места. Трябва да ценим и подкрепяме нашите малки и средни предприятия, които са гръбнака на толкова много от нашите общности. Трябва да им помогнем да създават възможности за себе си и за другите, да стимулираме творчеството творчеството, новаторството, предприемачеството. Една щедра визия за Европа, разбира се, не може да бъде интровертна. Европейският модел е вдъхновение за мнозина други в пътя им към мир и изграждане на демократични институции. Може би светлината сега не е така блестяща, както в миналото, но Европа все още може да бъде фар на надежда и стимул за много други народи в света, които не са така ощастливени. Тя може да бъде водач, като и говори с един глас за промените в климата, за онези компоненти на глобалните проблеми, за това, че онези, които най-малко допринасят за тях, най-много страдат. Това е нещо, върху което Европа трябва да стъпи. Отношенията на Европейския съюз с останалата част от света ще бъдат проверка за неговия авторитет и доверието към него. Ще позволи ли съюзът сегашните економически трудности да а, е, сринат нашата воля за борба с основните предизвикателства – глад, бедност, права на човека, справедливост по отношение на климатичните условия? Надявам се, че не. Ние ще препотвърдим щедрия идеализъм, който стои в сърцевината на европейската визия, като подхване обхванем тези проблеми в солидарност с нашите партньори. Надявам се, че ще го направим. Мерките, които ще заменят целите за развитие на хилядолетието, свързани с разнообразието, с различните пътища на развитие и правата на човека. Те ще бъдат основна проверка за Европа и за глобалната общност. Вярвам, че Европейският съюз ще има коража да се изправи лице в лице с миналото си, включително своите имперски периоди, почтен ценно и с волята да се придържа в бъдеще към ценности, които приобщават цялото човечество, при зачитане на разнообразието, всеки може да допринесе. И това въжи не само за гражданите на Европа, но и за глобалната общност. Европейският съюз може да бъде водач при създаването на етична глобализация, в която всяко поколение има своето място. Такъв интегриран подход честно казвам, сега ни липсва. Като че ли говорим интелектуално, като че ли говорим интелектуално заклещени в капана на една структура на мисълта, неоткликваща на предизвикателствата. Сякаш не можем да се освободим от този капан. Ако обаче не разискваме други подходи, други модели, можем а, е, да а, е, възпроизведем един морален и интелектуален модел на немощ. Въпреки всичко, ние имаме богато наследство, интелектуално наследство и радикално наследство, от което можем да се получим. Имаме общо интелектуално наследие, което е характеризирало по най-енергичен начин, например, европейското просвещение. А то се опираше на вдъхновение от други, по-древни просвещения. Ние разполагаме с много силни примери на дисидентска радикална мисъл. Нека не забравяме, че е уникалният пример а, ни е даден от дисидентите и мислители на своето време. Дидро, Кант и Хердер може да ни послужи. Те на времето Смятаха, че а, просвещението греши в подкрепата си за имперските въжделения а, с неотолимата им жажда и успорват това със своите книги и публични изявления. Логиката на економиката днес е хегемонен модел на економическа теория. Това преобладава и разбира се, то е полезно. This strand of neoclassic тази насока на класическата економика е полезна е, за ограничени и точно определени задачи, но не е достатъчна като подход за нашите проблеми и бъдеще. Нуждаем се от нова съдържателна политическа економия, е, нови модели и е, освободени разговори във връзка с тях – Смятам, че това е възможно, защото доминиращият модел предопределя не само дискура, дискурса, но и а, политиката. Сега е спешно да изработим нови модели на връзка между економиката, обществото и политиката. Това е важно, за да има истински плуралистични варианти в политиката. Да не говорим за демократичната отговорност и релевантност, ако желаем да се справим с сегашните предизвикателства. Като евродепутати ви призовавам да включите тези нови модели в европейския дискурс, да им дадете място в структурата на комисии в парламента и в институционната структура на Съюза. Но за да бъде постигнат този дискурс, този подход, Спешно е необходимо да се включат интелектуалците. Те са призовани да заявят публично и недвусмислено, че проблемите на Европа не са само технически и за това не се подават само на решения с технократски мерки за сметка на демократичната отговорност. Their... Идеята, че гражданите и техните представители не са фискално или економически грамотни достатъчно, за да извършват необходимата решаваща дейност по отношение на политиката, която засяга техния живот, във връзка с безработицата, настаняването, здравето, образованието или околната среда, има много сериозни последици и дефекти от гледна точка на легитимност. Този фрагментиран вариант на економическото пространство, ако се използва като заместител на народи, общества или държави, губи връзката си с историята, с съвременните предизвикателства и му липсва моралната връзка с солидарността и етиката, от която се нуждаем сега. Тя всъщност подобен подход застрашава решаването на нашите проблеми. Европейският съюз, ако желая да бъде уважаван, трябва да се опира на интелектуалното си наследство, на интелектуалното си въображение и на съществуващия талант и капацитет на народите в Европа. Това ще бъде истински автентичен съюз, само ако се характеризира от солидарност. В заключение. Европейският съюз ако няма този автентичен характер, който описах, трябва да си го придаде чрез промени в съзнанието и волята, чрез потвърждаване на идеализма, интелектуалната мощ и моралния кораж, водили бащите основатели на Съюза. Европейските държави членки не са нищо друго, освен народи с история, с потребности в днешния ден, с възможности, които трябва да бъдат споделени. Не би трябвало да гледаме на нашите хора като напроменливи, зависими от мнението на рейтингови агенции, които не се отчитат пред никой демос и всъщност толкова често са грешали. Ако така подходим, е, гражданите ще бъдат сведени просто до потребители, до пешки на една спекулативна шахматна дъска. In a game derived from a в игра, опираща се на предположения, които са а, несъстоятелни, непроверими от емпирическа гледна точка и още по-често необявени. Тоест, нека нашите решения да бъдат нормативни, вместо да бъдат фискално-технократски в тесния смисъл на думата. Тук се изисква повече от интеграция на нашите интелектуални възможности. Изисква се да определим и задълбочим демокрацията. Аз силно вярвам в ползата, която е принесла механистичната економика в толкова много сфери. Но смятам, че ако методите бъдат издигнати до заместител на интегрирания, интегрирания многодисциплинарен подход, от който се нуждаем сега за преодоляване на проблемите в различен контекст, това няма да е достатъчно. Ако искаме Европейският съюз на мир и благоденствие, е, бленуван от основателите да стане факт, аз вярвам, че гражданите жадуват именно за този съюз и извън разбираемия страх от сегашните обстоятелства. Стратегия, която да обединява всички световни виждания, необходима ни е етика и философия, интеграция на социалните науки. Господин председателю, уважаеми евродепутати, от обединението на най-разнообразни исторически а, предпоставки, от нашите сегашни проблеми, от нашите сегашни опасения и стремежи, се надявам, ще може да се получи един отговор като шарен килим на различните сили в нашето общество. Европа трябва да бъде инвеститор в надеждата. Дали този килим ще бъде дело на чудодеен разум или изтъкан от молитви, няма значение. Значение ще има всички заедно да работим в сътрудничество, открити към света, като космополити, полагайки грижа за всичко около себе си, за всички поколения и прегръщайки всички свои съграждани като равни. Ние, гражданите на Европейския съюз, искаме да направим реален съюз заедно, да се придвижим от мрака към светлината. Тогава ще направим нещо, което е достойно за поемата на Шилер – Ода на радостта. vielen dank herr präsident higgins für ihre wunderbare rede. Много благодаря. Много благодаря, президент Хигинс, за фантастичната тържествена реч, обращение към нас. Не знам дали депутатите в Европейския парламент споделят всички подробности, всички тънкости на вашето послание. Аз самият ви слушах много внимателно, не знам дали всички са ви слушали внимателно, говоря от собствено име, но това, което мога да кажа е, че вие сте дар за страната си. Благодарим и за вдъхнатият ни кураж и смелост на нас. Благодаря.